you have the floor when you want it. You're the first speaker. Yeah. Господин Родер има думата сега. Вие сте първия, който ще вземе думата. Първо, поздравявам ви за вота, но, гласу... но говорите, ако искате. доклада провера. Could you switch on your micro? I guess it's there. Thank you. Благодаря, господин председател. migrationsstrømme med tilsvarende udfordringer for Europa. Разбира се, големи предизвикателства а, са за Европа тези миграционни потоци. Трябва да се справим с а, миграционните потоци, да овладеем ситуацията. Трябва да покажем солидарност и да покажем, че проблемът може да бъде решен. А, има натиск отвън, но ние трябва да използваме нашите общностни рамки. Радвам се е, за това, че заключенията на съвета включват засилване ролята на Фронтекс. Кризата в Северна Африка показва колко важна е ролята на Фронтекс в е, тази област но разбира се, трябва да се разполага с съответните финансови средства, за да бъде подсилена тази роля. Благодаря. Господин Малаки е следващия оратор за една минута. президент. Благодаря, господин председател. Гласувах за този доклад, защото той наистина е една крачка напред за управление на миграционните потоци в Европа и към стабилността. За това е важно парламента да да се противопостави на истеричните виждания за навлизане на иммигранти и търсещи убежище от юг. Ние няма да бъдем удавени от тази вълна. Много хора смятат, че те ще в крайна сметка ще, ще, потуп, ще потупат и ще бъдат тежест върху нашата социална система. И... Но това не е вярно. Много хора искат е, убежище, но наистина е, тези да, цифрите показват, че те са 40% по-малко, отколкото в миналото и те това са цифри на ООН. Господин Яколин. Господин председател, и аз гласувах за този доклад, защото считам, читам, че трябва да предприемаме повече солидарни дейности, както това е записано в член 90 това се, това се налага, когато се сблъскваме с тежки и сложни събития, като тези, които в момента произ... произхождат в Средиземноморския басейн. Двустранни отношения, помощ, това са само, това е само добавена стойност с цел умиротворяване на този регион, така че ще има, ще има напредък, ако имаме хомогенни и последователни мерки. Благодаря ви, господин председател. Господин Репо. haluan vielä todeta, että epävakaa... Бих искал да кажа, че заради нестабилността има истинско предизвикателство от миграционни потоци предизвикателство към Европейския съюз. Е, говори се за конкретни лица, всеки си има своя съдба, те са отчаяни и заради това тръгват, те се надяват на нещо по-хубаво. Е, и тук в Европейския съюз те трябва да е, намерят съпричастност и мисля, че интеграцията в Европейския съюз е обща цел. Ние трябва да създадем стабилност, мир, благополучие, обаче мисля, че по-скъпо излиза да реагираме на миграцията, когато е, хората са на въртите на Европа. Искам, да, примерно въпросите за външната политика станаха много бързо въпроси на вътрешната политика. И заради това само е, сътрудничеството и развитието не са достатъчни. Е, трябва да имаме проактивен, разбираем план за Европейския съюз, като да има и сигурност, и рационално сътрудничество, и търговска политика, е, промени в климата, човешки права. Е, и, е, всички, и трябва е, именно до всички тези въпроси да бъдат взети под внимание. Grazie Presidente. Благодаря, господин председател. Е, европейската дискусия по миграционните потоци е, всъщност е, страни като 70 милиона жители като Италия трябва да поемат десетки хиляди иммигранти. Много голяма част е, от тях искат обаче да отидат в е, други страни, поне така ни казват. Обаче от две години е, минимум 4000 мигранти са дошли на нашите брегове вследствие на споразуменията с Либия и Тунис, докато сега за 4 месеца 22 000. Има натиск от Тунис идват хора, обаче от друга страна Франция ги изтласква. Ако има европейска европейска солидарност. Сега е момента да се прояви тя, е, като проявим еднакво поведение е, от страна на всички Европейски съюз е, към миграционните потоци. Какви са мерките към хората, които дойдат в Европейския съюз и какви са мерките към страните на происход? Това искам да прочета в доклада госпожа Синклер по процедурен въпрос. Uh, <clears throat> Благодаря, господин председател. Процедурен въпрос. Ние сме в една зала, където трябва да показваме уважение един към друг. И тук има ам, председатели на политически групи, които си говорят, докато хората ам, обясняват вота си. Какво, за какво уважение става въпрос тук? Um, Господин Дол, господин Дол, господин Шулц. Господин Дол. Извинявайте. Извинявайте, но може ли да сте, да сте за пример в тази зала? Благодаря ви. Сега господин Уджас. Floor. Благодаря, господин председателю. Мерките, които приехме днес, ще създадат яснота по отношение на миграционните потоци. Тук става въпрос за мерките, свързани с Frontex. Тези мерки се оценяват положително и срещат одобрение. Смятам, че тази позиция ще бъде ам, с, проследена и от държавите членки. Трябва да има яснота като цяло, а, така че мерките да могат да бъдат прилагани в, в всички държави членки. Италианското правителство се занима с ситуацията в Лампедуза там има много мигранти, които са оставени на произвола на съдбата. Трябва да проявим солидарност и да предприемем съответните мерки. Трябва да се занимаваме с правната страна на въпроса. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Вярно е, че емиграционните потоци се раждат в е, нестабилността. Това е мек, меко казано, защото е, като говорим за нестабилност, имаме предвид е, ген, геноцид, е, мизерия, гражданска война, все бедствия, които е, преживяват тези народи, докато Европейския съюз мълчи. Резолюцията, която приехме, е, касае външната политика на Европейския съюз и по ефективното използване на различните инструменти в страните е, на нестабилност. Но какво доверие може да буди тази външна политика, когато в Северна Африка, в Либия стана ясно, че е, Европейския съюз няма външна политика, все, всеко, всеко правителство се опита да само да си е, решава проблемите и просто пред очите на света се, се оказахме абсолютно разединени. Не можем същ, същевременно да, съз, да създадеме и обща политика за приемане на миграционните потоци. Така че ние наистина приканваме Европейския, Европейския съюз да има истинска външна политика, която да бъде достойна за а, самия съюз. Благодаря, господин а, председател. Аз се въздържах първо, защото смятам, че тази, това предложение не беше много ясно и че някои разпоредби се противоречаха и за съжаление, струва ми се, че това е още един пореден доклад за политич, политическата коректност, а въобще не разглежда проблемите, свързани с масовата иммиграция, на която е подложен европейския континент. Трябва нещо да се направи в моята страна, в Фландрия. И имаме много. Ам, висока на населеност и ние не искаме иммигранти от страни, е, които е, имат религия, която няма нищо общо с нашите ценности. Така че трябва да имаме политика за това, госпожа Куранцъбил. Take measures благодаря. Аз съм съгласна, че трябва краткосрочно да се вземат мерки, за да се справим с хуманитарната криза в Средиземно море и да посочим достоинството на хората, като например инструменти като Frontex. Обаче трябва и дългосрочна визия, за да се предотвратят проблемите с миграционните потоци и да има работа за, в страните за происход. Европейския съюз има търговска политика. Това е ключов инструмент. Мисля, че е дошъл дошъл момента е, да докажем, че нашите пазари са открити за страни като Египет и Тунис, да е, започнем диалог, е, за да има и регионална търговия. Ето примера с Турция, колко успешно беше в, данъч... в Митническия съюз, за да се насърчат необходимите реформи, да се подкрепят и демократичните реформи. Ние трябва да дръзнем да заговорим за Митнически съюз и за свободната търговия с, с страните от Средиземноморието, за да насърчим реформите там. И в заключение искам да кажа, че да призоваваме е, съвета да приеме е, е, е без е, е, е правила е, за происход от Средиземно море. Благодаря ви, господин председател. Господин Хам. Господин председател, този договор е некоректен. Е, миграцията да е източник е, на отчаяние, да, това може би е една възможност, но от друга страна говориме за покачващи се е, домогвания и желания. в тези държави обаче хората се борят за демокрация след прекратяване на Е, тоталитарен е, режим. Хората преминават е, хиляди километри, за да се домогнат до по-добри условия на живот. В Великобритания има повече от 4 милиона хора, които или не работят, или са на социални помощи. Сега ние искаме да привлечем хора от целия свят, които да работят неща, които да заемат позиции, които не не са заемани от местното население. Трябва да се. Въпросът е, не е в това да се промени външната политика, а да се възстанови достоинството е, на тези хора. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председател един от... Във е, всеки дебат за иммиграцията се говори за трудностите на, на, на тези, които мигрират от една страна в друга, трудните обстоятелства. Да, наистина, помислете си какво е да, доставите своето семейство, е, своето село или своите приятели, може би никога вече няма да ги видите. Защо напускат страните тези хора? Защото търсят по-добри възможности на Запад много често, защото бягат от условия, от правителства, които вече не заслужават тяхното доверие. Но ние можем да, да им помогнем. Е, но не с обща политика, като политиката за рибарство, която е, насърчава нашите големи е, кораби да ловат риба в е, Средиземноморието, като остават бедните рибари от тези страни без улов. И по този начин ние нас насърчаваме хората да, да погледнат навън и да се опитат да избягат. Така че ние трябва да провеждаме политика, която да помага на тези хора да останат в собствената си страна, а не да мигрират. Сега по доклада Егле, господин Кръта. Добре. For de liberale er det fuldstændig afgørende. Благодаря за либералите е от решаващо значение да защитим не само жените в селските райони, а да защитим и мъжете в тези райони. Имаме нужда от една добре укрепена селско-стопанска политика. Има дейности, които създават работни места в тези региони и гарантират поминъка на местното население. Този доклад е важен и той изпраща един важен сигнал за това, че и жените имат важна роля в развитието на селските региони. Господин Перило. Nel settore agricolo e rurale мисля, че в селските райони, с селско стопанство, жените винаги са играли важна роля. Те представляват 42% от работната ръка от около 27 000 трудещи се. Въпреки този висок процент, жените са зле представени в отрасловите организации и обикновено ги дискриминират в процеса на взимане на решения. Ако има отрасъл, в който трябва да се подобри положението на жените, е именно този отрасъл с по-добра социална защита и европейските институции трябва да реагират, за да се отстрани това неравновесие, като се е, регламентира е, ролята на жените в селско стопанство, е, както беше направено това в Сицилия и в Калабрия. Днес трябва да имаме предвид и обезлюдяването на селските райони, трябва да се насърчава оставането на хората на място, и, но за това трябва да има стратегическа политика, изграждане на инфраструктура, създаване на съответни услуги и съответно по по-съвременен живот в селските райони. Благодаря, господин председател. Ситуацията в селските региони беше повлияна от економическите структури. Ако искаме бъдещите поколения да останат в тези региони, то трябва да откликнем на техните потребности. В миналото обаче ролята на жените е била различна и с времето тя се променила съществено. Смятам, че госпожа Егле е отразила този факт в своя доклад. Смятам, че този доклад е много важен. Защото ако искаме да се развиват селските региони, не трябва да се говори само за инфраструктура, за туризъм. Трябва да се посочи, че тук става въпрос за семейства, за ролята на жените. Господин Ройчаковски. Попарвам рапорт пани Еглес. Аз подкрепих доклада на госпожа Егеле по няколко причини. Първо, защото той споменава, че трябва да се осигурят съответните средства за подкрепа на този е, сектор. Бюджетната дисциплина не може да се налага в ущърп на ОСП в селско-стопанските, в селските райони, ако хората не получават помощи, в никакъв случай няма да се подобри положението на жените и ние не можем да насърчим жените да останат в тези региони и съответно няма да можем да постигнем цели като е, сигурност на е, прехраната, екологична сигурност и така нататък. Так всички тези мерки не трябва да се взимат в ущърп на ОСП, госпожа Билбао. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад, защото ние по този, по този начин ще се бориме срещу невидимостта, срещу това, че не се обръща внимание на това какво е, на това, което правят жените в е, този сектор, в тези региони. Те, трябва, те имат е, право на социално приз, признание. В е, ОСП трябва да се, да, да се включи участието на на жените и да се финансират и услуги, свързани с оживяването, с привличането на хора в селските региони, като същевременно се е, подобрят условията на живот. Същевременно трябва да се признае и ролята на жените в производствения отрасъл, както и за грижата за децата и възрастните в този регион. Въпреки, госпожа Москардини, въпреки, че че жените жените е, са многобройни, 27 милиона в Европейския съюз, които работят в този отрасъл и ръководители на много предприятия, те не присъстват в ръководните органи. Така че Европейския съюз трябва да осигури повече пространство на жените и да се вземат съответните мерки, които да отчитат техната економическа дейност, да се признае тяхната специфична роля в селските райони, ролята им на майки, на производителки. Това са мерки, по които не можем да вече да само да спориме. За това сме подкрепяме доклада на, доклад, на, на госпожа Егели, както и всички мерки, за социална помощ на селските труженички и всички унези, които работят в селските региони. Но това обаче може да стане чрез реформа на ОСП, защото в противен случай няма да постигнем нашите цели, господин Хан. Не знам дали си спомняте по е, телевизионите като на Марс, е, където се говореше, че е, полицая го катапотираха назад в началото на 70-те години. И аз се почувствах така, като прочетох Волтинг листа днес. Вие говорите за политика, за ролите на жените в селското стопанство, специални помощи за селското стопанство. Погледнете какво сме гласували днес. Всъщност всъщност Европейски съюз и Великобритания в частност имаме е, е, стагнация, има национален банкрут, обаче всъщност вие говорите като чисто късмет някакъв тектоничен процес. И всъщност това е защото имаме погрешна политика. И е, особено е, когато е, правителствата трябва да контролират економиката и трябва всичко да става, като се преразпределят средствата. 27 държави членки са минали напред, а Европейския съюз продължава да тъпче на място и продължава да отнема пари на дънакоплаците да ги преразпределя. Защо? Защото ние вярваме, че Европейския съюз е това, което е бил, както каза Синклер. Много е трудно. Е, човек да види нещо, когато работата му зависи от това, че не го вижда. Госпожа Заборска има думата. Благодаря, господин председател.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 брутен вътрешен продукт. И особено в селските общности е, това е голямо богатство. Благодаря. С това приключваме обясняването на вота по доклада Еглер. Сега пристъпваме към доклада Маринеско. Господин Роде отново. Благодаря, е, господин председател. Винаги държавите членки трябва да решават как да се снабдяват с необходимата енергия. Затова те трябва да решават дали трябва да премахват нещо. Ако погледнем България, например, ще видите, че там има редица АЕЦ, които са от времето на СССР и не отговарят на изискванията, така че може да се даде помощ за извеждане от експлоатация. Проблема е свързан с планирането или липсата на планиране. Това не трябва да се повтаря. Сега казваме, че в края на 2013 година ще се заделят 3 милиона евро. Комисията трябва да направи цялостен анализ на проекта, да се реши дали той е економически ефективен Държавите пък трябва да докажат, е, че са използвали средствата както трябва. Благодаря. Благодаря, господин Кослик. Благодаря, господин председател. Доклада относно финансирането за извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали е, много точно отразява сегашното положение на нещата. И особено в една от основните констатации на доклада, е именно, че извеждането на АЕЦ от експлоатация ще разчита на европейско финансиране и след 2013 година. Тоест, отделните страни няма да могат да финансират самостоятелно. Словакия, например, под политическия натиск на Европейския съюз изведе от експлоатация два напълно реконструирани блока през 2008 година. Според Международната агенция за атомна енергия, изведеният от експлоатация блокове отговаряха тогава на всички изисквания за безопасност. Економическият ефект от всичко това е значителен разходите са огромни, поради което Европейският съюз ще трябва да отчете тези разходи и финансовите перспективи 2013-2020 година. Благодаря. Господин Калиновски за една минута. Благодаря, господин председател. Предвид последните събития в Япония, енергийната политика и въпросите за енергийната сигурност са предмет на разгорещен дебат навсякъде по света. Аварията в Фукушима е свидетелство за това колко все още много усилия следва да бъдат положени за изграждането на една безопасна и екологосъобразна енергийна мрежа. И то не само в Азия. Ако за постигане на по-висока степен на безопасност. Някои яйца следва да бъдат затворени. Това трябва да стане бързо и ефикасно. Да бъдат взети всички действия, за да бъдат озапасени нашите енергоисточници, безопасността преди всичко. Благодаря, господин Яколино. Благодаря. Няма съмнение, че Тези актове, които бяха представени от господин Маринеско, трябва да бъдат дискутирани. Тук има много ясни мотиви по отношение на това, което беше посочено от е, докладчика. Той заслужава подкрепа и няма съмнение, че предвид предизвикателствата, които са представени пред е, Словакия и България, ние трябва да действаме. Във всички случаи трябва да се обърне внимание за гарантиране на ядрена безопасност в този случай. Няма съмнение, че ние трябва да действаме заедно по причини, които на всички са ясни. Програмата за финансиране, която е предвидена, естествено трябва да бъде гарантирана с съвсем ясни условия и аз трябва да посоча, че това е важна стъпка в правилната посока. Благодаря. Господин Бартолоци. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аргумента, свързан с осигуряването на достатъчно ресурси за извеждането от експлоатация на АЕЦ, се включва в европейското законодателство – по тази тема и всъщност всичко това е много актуално, като се направи какво се случва. Чухме доклада на колегата Маринеско, изразяваме подкрепа за конкретни случаи. Има някои е, държави, които са получили специална подкрепа от Европейския съюз. Трябва да има механизъм за наблюдение и проверка за стотиците АЕЦ в Европа. Има много ядрени реактори, които ще трябва да бъдат извадени от експлуатация в близко бъдеще в ЕСА. Затова Съюза трябва да гарантира достатъчно наброй механизми и достатъчно много ресурси, за да се справим с подобни ситуации, да не възникват извънредни ситуации. Благодаря. Господин Огиес. Досие, да, антинуклеар. Да, аз подкрепих това досие не само като противник на атомната енергия. Това е основна тема и мисля, че е предимство за всички да я обсъждаме. Смятам обаче, че ние би трябвало да вземем необходимите мерки. Ние сме конфронтирани с едно буре барут в цяла Европа. Атомните централи в Европа са от голямо значение за гражданското население – мисля, че това, което чухме днес, като становище, вече е изпреварено от времето. Всичко е теоретично и нещата вървят добре, докато не се случи нещо, докато не изживеем злополука. И мисля, че е много важно тук да се предвиди съответен контрол и надзор. Ние не можем да предвидим дали ще се стигне до природни действия или до терористични нападения, а те се случват по-често в последно време. Също така земетресения не се наблюдават само в другата част на света. Благодаря, господин Мацарус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 По договора за присъединяване, разбира се, ние сме поели ангажимент постепенно да изведем АЕЦ на словашка територия от експлоатация. Европейският съюз гарантира финансиране на този процес до 2013 година. Обаче, доколкото опитът в това отношение не е достатъчен, ние не можем до край да предвидим отрицателните последици от извеждането на АЕЦ от експлуатация за цялата енергетика. Ето защо следва да бъдат разработени альтернативни енергоисточници и с необходимата финансова подкрепа. Опитът от извеждането в експлуатация на АЕЦ може да бъде оползотворен от Европейския съюз по-нататък по отношение на на други а, атомни мощности, които са а, изчерпали своя експлуатационен живот. Благодаря. Господин Тремополос. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада Маринеско, точно защото в Юго-Источна и Източна Европа имаме тежко е, наследство в атомната енергетика с много опасни атомни реактори. Вече в продължение на години се харчат милиони евро за модернизирането на тези ядрени блокове, но всъщност става въпрос за дотация, за субсидиране на атомното лоби. Фукушима е поредното доказателство за това, че такива реактори следва да бъдат изведени от експлоатация. За жалост, е, е, това не се прави, не се оценява факта, че наистина тук става въпрос за субсидиране на едно крайно опасно производство. Тези субсидии следва да бъдат насочени не към реконструиране или реконструкция на реакторите, а към тяхното извеждане от експлоатация. Трябва да се спре всяко ново изграждане на атомни мощности, средствата от Евроатом да бъдат насочени към други отрасли, средствата, които финансират научните изследвания в тази област, следва да бъдат насочени към 100% възобновяема енергетика. Благодаря. Господа Morkūnaitė Mikulėnienė. Sveikinu pranešėją su griežtu, bet dažnomis vietomis tikrai teisingu pranešimu. Приветствам работата на докладчика. Искам да изтъкна, че Литва заедно с Словакия и България изпълни е, задълженията поети в договора за присъединяване към Европейския съюз. Повечето от проектите, свързани с АЕЦ Игналина, вече са изпълнени. Има обаче все още много трудности – Надяваме се да изправим пред съда онези юридически лица, които не са свършили своята работа. Освен това искаме да договорим възможно най-добри условия за изграждането на нови АЕЦ. Трябва да използваме ресурсите по възможно най-прозрачен начин. Колеги, моля, обърнете внимание на плановете за изграждане на нова АЕЦ в района на Калининград и на границата с Беларус. Така приключваме с доклада Маринеско, обясненията на вота. Преминаваме към доклада на Барбара Матера, първия е Йенс Роде. Йенс. Благодаря. Всъщност не знаех, че ще се изказвам, но така или иначе ми дадохте думата, ще говоря съвсем накратко. Либералната партия каза, че е против Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Сега обаче той е прият и се изпращат молби за получаване на средства, страните изпълняват изискванията. Така ли е, че има този е, такъв е, фонд и ние затова гласувахме за госпожа Синклер? Uh, um, Благодаря, господин председател. Аз гласувах е, е, против двата доклада Матера за глобализационния фонд както за Чехия, така и за Польша. Не защото изпитвам някаква злонамереност към тези страни, нищо подобно. Но аз все пак държа за интересите на моите избиратели в Уест Мидландс, в Великобритания. Всеки ден те плащат 48 000 лири стерлинги под формата на вноската на Великобритания в Европейския съюз. А в Уест Мидландс е, има голяма безработица, по-голямата част от промишлеността е разтурена, отчасти поради влиянието на Европейския съюз. Преместват се производствени мощности на изток, това число в Словакия. И разбира се, през 2004 година Великобритания понесе най-силно удара на разширяването на Европейския съюз, понеже не възпряхме притока на работници на наша територия, което натоварва обществените услуги, да, да, да вземем, например, грижите за децата. У нас работят източноевропейци и получават надбавки за отглеждане на семейство за деца, които не са в Великобритания. И това са пари е, от джобани, е, които фактически са безотчетни и не обслужват нашите интереси. Благодаря, господин Келиш. Uh, um, Благодаря, господин председател. За мен беше удоволствие да гласувам за докладите на Барбара. Уверявам и в подкрепата си за е, работниците в Чешката република и в Полша. Със съжаление чувам, а, ще ще бъдат наскърбени и е, е, тези хора в е, Чехия и Полша, предвид ставащото на други места в Европейския съюз, поради това, че се отнемат средства от ангажираните. Тоест, когато са неосвоени средства, държавите членки би трябвало да излязат с предложения за максималното им оползотворяване в интерес на работниците. Благодаря. Благодаря. С това приключва е, от е, обясненията на вота по матера. Докладът Свенсен. Господин Рода отново. for det. mod kvinder er jo et øh, som... Насилие срещу жени, това е тема, която съществува в целия свят и е проблем в целия свят. Естествено, трябва да вземем отношение по нея, като хора и като политици. На европейско равнище трябва също да вземем съответно становище по това. Аз бих си пожелал Комисията за жените тук в парламента да не изготвя големи списъци с желания. и Инициативи от всякакъв характер се дискутират, но аз желая тази дискусия да бъде малко по-фокусирана и да се посочи кои точно инициативи трябва да поеме Европейският съюз. Липсва ми концентрация тук. Аз смятам, че бихме могли да направим по-добре, ако поставим приоритети. Това би помогнало на жените, това би придало повече достоверност на инициативите, които предлагаме в парламента. Благодаря. Благодаря, госпожа Кораца Билт. Имате думата. Благодаря, господин председател. Насилието срещу жените не е въпрос, който засяга отделните жени. Това е престъпление, което трябва да бъде преследвано. Трябва да прекратим мълчанието. Уважанието на културата и, и религията е важно, но не трябва да бъде нещо като е, извинение за усъкътяването, е, принудителните бракове, насилието в дома. Сосхомската програма дава възможност за борба с насилието срещу жените, аз призовавам комисията да изготви стратегия с, с конкретни предложения. Подкрепих този доклад, защото се мисля, че трябва всички партии да се обедоним и да отхвърлим, да е, се преборим с насилието срещу жените. Естествено, че трябва да има мерки свързани с е, гражданското право, но трябва да има и мерки свързани с е, наказателното преследване. Това правим в Швеция, например. Моята партия е, повишава осведомеността не само по отношение на защитата, но и по отношение на овластяването на жените и започването на една е, култура е, на защита като цяло. Аз започнах една кампания в медиите и призвавам всички да се присъединят. Благодаря, госпожа Кошта. Благодаря господин председател. Мисля, че когато гласуваме за този доклад, както беше казано вече от колегите, се задължаваме и се ангажираме за това да изпълним задълженията на Европейския съюз от 2011 година. Тук е, трябва да окажем подкрепа за борбата срещу насилието срещу жени. Тази тема е много обширна и мисля, че включва много аспекти, примерно принудителни бракове, сексуални е, нападения и така нататък. Има и нови форми на насилие, например склоняване към упражняване на насилие. Някои медии е, разпространяват точно такива практики. Аз мисля, че точно тук трябва да започнем за да можем да се справим с това явление. Трябва да се борим и срещу насилието срещу жени на работното място. То придобива все по-голямо значение и мисля, че тук трябва да обърнем внимание да бъде приета съответна директива и да има съответно правно основание на базата на Лисабонския договор. Благодаря. Госпожа Монцули. Благодаря. Мисля, че всяка форма на насилие срещу жени трябва да срещне нашата съпротива и докато не се борим срещу насилието, ние няма да постигнем резултати. Затова е важно да насочим вниманието на обществеността върху това явление. То е изключително актуално. Трябва да бъде напълно ясно, че една от пет жени през своя живот е изживяла някаква форма на насилие между 15 и 30 години е, в тази възраст е, много често се упражнява насилие срещу жени, което води до инвалидност или дори до това те да бъдат убити. Трябва да бъде разработен правен инструмент за борба срещу всяка форма на насилие срещу жени. Днес трябва да поставим много ясно стрелките в тази посока и мисля, че има един единствен подход – тотална борба срещу тази форма на насилие. Благодаря. Благодаря, господин председател. Насилието срещу жените е пряка последица от дискриминацията и затова има нужда от цялостна политика, която да обърне специално внимание на децата, на жените, които са подложени на насилие. Има нужда от безплатна правна и психологическа помощ. Трябва да има специално обучение за здравните работници, за юристите, за полицията, тъй като проблема има много измерения и съответно трябва да се приложат най-добрите политики на европейско ниво. Господин Ван Хеке, за една минута. Благодаря, господин председател. По доклада Свенсон аз се въздържах. Искам да кажа, че също смятам, че насилието срещу жените е неприемливо и шокиращо, но се въздържах, защото смятам, че този доклад хвърля и нарушава принципа на субсидиарността. Не смятам, че допълнителна европейска бюрокрация под формата на създаването на центрове за наблюдение е нещо добро. Политическата коректност също може да се поставя под въпрос. Ние не използваме думата ислям, но религията играе важна роля в ислямските страни и в нашите страни. Религията е свързана с насилието срещу жените. Нека да наречем нещата с истинските имена и да кажем, че исляма насърчава това насилие. Госпожа Заборска. Благодаря, господин председател. Приветствам доклада на госпожа Свенсън, тъй като той допренася към нашата дискусия, водеща до заклеймяването на насилието срещу жените и особено бременните жени. Аз лично съм подела инициативи за защитаване правата на неродените деца. За съжаление, докладът на госпожа Свенсън все още не преодолява тази трудност. Не, не засяга в достатъчна степен този въпрос. А абортът, според мен, е упражняване на насилие срещу неродените деца и доколкото трябва да бъдат заклемени всички форми на насилие, то трябва да се отстояват е, и правата на неродените деца. Новата стратегия трябва да защитава както жените, така и децата и техните неродени деца. Благодаря. Госпожа Синклер има думата. Благодаря ви още веднъж, господин е, председател. Аз гласувах против доклада Свенсон Очевидно аз е, категорично заклемявам насилието, всякакво насилие, особено насилието срещу жените. Защо в такъв случай гласувах срещу доклада? Ами, защото, както по-рано каза е, един колега, е, този доклад сякаш ни връща назад към 70-те години, към времената на политическата коректност. И тонът му е крайно наивен. Освен това съм до някъде разтревожена от въпроса за криминализацията. Е, да, всички можем да приемем, че насилието срещу жените е, е, е неприемливо, а, обаче, е, както поначало е, е навик на Европейския съюз, е, такъв един въпрос, по който всички могат да се обединят, се използва за задна вратичка за прокарване на мерки, които накърняват националния суверенитет в това отношение, този случай в наказателно-правната област. Това е просто срамота. Благодаря. Благодаря. С това приключва обясненията на вота за днес. Заседанието ще продължи в 15 часа. Благодаря.